Colleagues, uh, take your seats. We're going to begin the votes. Колеги, моля, заемете местата си и започваме гласуването. Colleagues, uh, take your seats. We proceed to the vote. Заемете местата си. Преминаваме към гласуването за спешни мерки по презаселване. Трябва да е, действаме бързо по темата, за да може да сме готови за решенията на съвета през юли. Моля, заемете местата си. Някои колеги ме помолиха да започнем бързо. Надявам се, че имате себе си картите си за гласуване, защото има искане всички гласувания да са електронни. Моля, запазете тишина, ако говорим за доклада за презасяването на 20 юли се предвижда решение на съвета. Трябва да действаме бързо. Госпожо Келет, готова ли сте да направите коментари преди да преминем към гласуването? Благодаря много. Благодаря на всички, че са тук за гласуването. Госпожо Келер, секунда. Няма английски. В английския канал казва господинът the channels. No, it's okay. No, it's okay. This happened yesterday. The channels uh, um, got mixed up. If it happens again, just stop me and we'll. we'll... Um, случва се по някой път, каза председателят, да се объркат каналите. Дайте ми знак, какво става отново. Благодаря на докладчиците Сянка за отличното сътрудничество. От от тази седмица показахме, че като парламент можем да постигнем мнозинство за ясни, конкретни мерки. Знаем, разбира се, че става дума само за капка в морето, защото това е само едно от множеството мерки, които трябва да се предприемат в областта на миграцията, но много благодаря за отличната работа по темата. Colleagues, one uh, important addition which is not on your voting list that at the end. Колеги, нещо важно, което не е включено във вашия списък за гласуване. Към края ще гласуваме по законодателната резолюция. Този вод не е включен в списъците ви и за това ви предупреждавам. И така, електронно гласуване по всички елементи. Компромисно изменение една, моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. That is carried. Приема се.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 някакви проблеми. Госпожа Ферера. Oh, your machine wasn't working, but it is working now. Mr. Rule, you... Машината ви за гласуване не работеше, сега работи. Господин Ройл, всичко наред ли е с машината, с картата, всичко окей okay ли? Всички ли са доволни? Животът е прекрасен, идва лятото, дайте да продължим. Компромисно изменение 2. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 3. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се компромисно изменение 4. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис на изменение 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис на изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромисно изменение 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Член 1, изменение 111. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се член 1, изменение 112. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Член 1, изменение 113. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Член 2, 114 изменения, Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Член 2, Д, изменение 115. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 116. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 117 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 118 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 119 изменения. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 133 Извинете, колеги. 120 изменения, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 133 изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 134-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 135. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 136. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 140 изменение. С, дума, с думите без думите without any reconciliation coercion or detention measure моля, гласувайте поименно. Край на гласуването. Отхвърля се. Amendment 20. Amendment 20, the vote is open. 20 изменения. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Amendment 142, the vote is over. 142, моля гласувайте. Is it one for one? One for one has to be voted. Amendment, colleagues, amendment. Колеги, изменение 141. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 142. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 21 во изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 144. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 23-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 145. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 146. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 147. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 24-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 149. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 151. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 152. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Член 8, изменение 153 и 154, идентично, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се 155 изменение съвместимо с 156-то. Извинете, колеги, това всъщност отпада. 158. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 155-то изменение съвместимо с 156. Моля, гласувайте. 155-то. С допълнението Добре, нека да уточним. Гласуваме само по 155. Все от, открито гласуването. Нали всички знаят? 155. Добре. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 157. Отпада. 156. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 159. Моля, гласувайте. грешка отново. Гласуваме по 157. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега вече 159. Край на гласуването. Приема се. 160. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 161. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 162. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 163. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 25-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 166. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Ставаме към преамбюла 27. Извинение, моля, гласувайте. Край на гласуването Приема се изменение 1. Край на гласуването. Приема се изменение 29. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 2. Моля, гласувайте. put this closed. Край на гласуването. Приема се. 33-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 38 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 40 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 41 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 42 изменение. Край на гласуването. Приема се. 53-то изменение. Моля, гласувайте. Извинете, 44-то. Моля, гласувайте. 44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 Край на а, гласуването. Приема се. 53. Моля, гласувайте. 53. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 56-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Петдесет и седмо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 58 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 59. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 61. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Четвърто изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 68. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 70-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 69-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 74-то изменение. Моля, гласувайте. 74. Край на гласуването. Приема се. 77 изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 78. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 79-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 80-то. Извинете, приема се. 80-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 81-во. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 80 и второ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 85. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 100. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 12 изменение. Моля, гласувайте. гласуването. Приема се. 105-то, моля гласувайте. Край на гласуването. По 105-то трябва да повторим гласуването по технически причини. Моля, гласувайте 105-то изменение. Повтаряме гласуването по 105 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 106 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 108. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 110. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И гласуваме по текста с приятите изменения. Моля, гласувайте. поименно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 42 гласа за и 14 против. Въздържали се няма. Поздравления! Thank you, colleagues. It's the end of voting time. but just give you some moments to благодаря, колеги. Е, свърши времето за гласуване. Само няколко минути ще дам да се оталожи залата, преди да минем към следващата точка.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 Uh, Колеги, извинявайте, че се забавихме малко. Ако обичате да започнем сега по 14 точка. Debate, please, uh, Моля, който ще участва в дискусията, да вземем мястото си. Имаме представане на два документа по цялостния подход към е, миграцията, доклада докладчиците са се спрели на, наблягат на въпроса за солидарността. Роберта ще вземе думата първо. Uh, so it's my fault because uh, we, we've had too much of a pause. Everyone is uh, in conversations. Вината е и моя, защото дадах възможност по-дълга почивка и хората uh, е, продължават да водят разговори. Така че ако обичате да започнем по 14 точка, темата е солидарност и ще помоля Лоберта Мацула да започне разговор, э, дискусия. Роберта. Благодаря, Клод. Добро утро на всички. Преглеждайки документа, който имаме пред себе си, сега ми е, така просветна, че всъщност този парламент е, много е, напредна, много неща постигна след продължителни, напрегнати преговори. Вече имаме ясна картина за процеса от тук до края на годината, когато надявам се ще излезем с е, мнозинството в е, парламента ще подкрепи е, този документ. Благодаря на съдокладчика госпожа Кенге, госпожа Уичстром и госпожа Аржентини, като са автори на документа за безопасен, законен път е, за нуждаещите се от закрила. Сега компромиси бяха направени, никой не получи точно това, което искаше първоначално, но постигнахме общи е, позиции и е, посланието, което отправяме е, че нещата е, трябва да се подобрят, статуквото не може да остане. Един от ключовите принципи е да видим как е, да се погрижим за хората, които имат нужда от закрила, преди те да попаднат в ръцете на каналджи и да се качат на лодките и да е, гинат по моретата. Трябва да намерим е, наистина безопасни и легални пътища за тяхното мигриране, защото миграцията не е просто проблем, е, който трябва да се решава, една действителност, която трябва да живеем и да управляваме. За безопасните пътища няма да повтарям, но ще наблегна на най-важното. Когато става дума за презаселване, всяка държава членка трябва да изиграе своята, да даде своя принос. Трябва да има, да поеме един разумен брой беженци, ако трябва цялата система да има смисъл. Презаселването, презаселването, разбира се, трябва да е доба, допълнено с добри е, практики. Не е достатъчно да бъдат презаселени хората, трябва да бъдат е, е, екипирани със средствата, за да живеят в бъдеще. Това означава успешно интегриране на беженците и прилагане на директивата за квалификациите система, една хуманитарна система за визи и за приемане трябва също да се до усъвършенства. Трябва да има възможности да се искат хуманитарни визи в е, тези страни. Когато говорим за е, обединяване на семейства, друг деликатен момент, целта трябва да е да не се разделят семействата. Това ще помогне за интеграцията в дългосрочен план. В дългосрочен план трябва да координират действията си държавите членки и да хармонизират допълнително системата, европейската система за убежище. Когато говорим за издирване и спасяване, другия документ, който имаме пред себе си днес, подчертаваме, че солидарността е в основата на цялата система. И ако държавите членки не успеят да проявят солидарност, е, което те са приели като принцип още при е, присъединяването им към Съюза, това ще подкопае самата правна основа и правния ред. Каква означава солидарността при, е, хвърлянето на хора, преместването. След като стигне до даден прак, трябва да се задейства един една система на квоти, на преразпределение, който е справедлив и работещ. В крайна сметка, регламентът от Даблин, след като бъде преразгледан, трябва да бъде да се види какво може да се направи, евентуално той да бъде заменен с един обвързващ постоянен механизъм за преднасочване на хора. Е, аз също има своята роля тук. Когато става дума за издирване и спасяване по море, наистина европейските операции по море трябва да са ефективни, за да се помага на хората, които се опитват да пресекат Средиземно море. Смятаме, че спасяването на човешки живот трябва да е основен приоритет и доброто финансиране на тези операции означава държавите членки да предоставят и хора и средства за целта. В заключение, процесът е много труден, знае го и за нас тук, и за парламента като цяло. Господин Кенга и аз сме решени да предоставим, да представим на парламента един доклад, който е силен, убедителен. Е, този работен документ е добра стъпка напред и, и е добра база за доклада, в който ще изработим в крайна сметка. Очаквам вашите мнения. Благодаря, Роберта, че беше кратка. Ще имаме повече време за дискусия по този начин. Трябваше да кажа в уводните си думи, че работния ни метода на работа дава възможност за съавторство. Ето защо госпожа Аржентини и Кенге с авторки, така че ще ги въвлека и тях в дискусията след малко. Сесил, искаш ли да кажеш няколко думи? След това ще дам думата на Сесилия и Джудит. Благодаря, господин председател. Подобно на колегата Роберта Мацола, това беше, това е дело на един компромис на помиряване на различни позиции. Обединихме се около общия подход в документа. Принципът на солидарност и споделяне на отговорностите не бива да остане абстрактно понятие. Той трябва да се прилага на практика в европейската политика за миграция. Разбира се, трябва да има една правна, обща правна база, в която да стъпи бъдещето законодателство. Солидарността трябва да се проявява в е, ситуации спешни, на които сме изследили днес е, в е, операциите по издирване и спасяване, съответно като съответно трябва да се добавят, да се осигурят допълнителни средства. Трябва да поискаме от Европейския съюз да създаде един постоянен механизъм за издирване и спасяване. Разбира се, този механизъм трябва да бъде съответно финансиран с финансово и е, с личен състав, но трябва тук да се помага и на тези, които бягат от войни, преследване. Това трябва да е възм... една альтернатива за хората, които са е, по море. Трябва да засилим механизма за преместване, но разбира се, това е пилотен проект, само първата стъпка, макар и важна стъпка, предвид неотложните обстоятелства. Ще предложим на комисията излезе с глателно предложение за един обвързващ постоянен механизъм, механизъм за пренасочване на мигранти в държавите членки, възоснова на член 78.2 сега да не, не обръщаме толкова много внимание на цифрите. Смятаме, че трябва да имаме гъвкава система, която да отговаря на моментните нужди. Това е най-добра, добър известна солидарността между държавите членки. Говорихме и за, говорим и за външна солидарност. Приветстваме предложението за презаселване, което прави комисията, но и това трябва да се разглежда в моментния контекст за сега би трябвало комисията да излезе с законодателно предложение за обвързващ постоянен механизъм за презаселване в държавите членки. В това отношение в документа, който сме изработили, няма да видите цифри и бройки. Ние е, казваме да се включи презаселването на значителен брой бежанци въз основа на един е, принцип на разпределение – предвид е, е, е, демографския фактор и брой на населението на съответната държава. Посочихме какви са ограниченията, а именно липсата на взаимно признаване и положителни решения за даване на убежище принципа за обединяване на разделени семейства трябва да се спазва също така. Поискахме да се преразгледа в кратък срок регламента от Дъблин, да се засили ролята на ЕАСО, парламента да играе по-силна надзорна роля, като се зачитат правата на човека в горещи точки – няма да се спирам повече на документа. Много бе казано вече. Отново благодаря на колегите за сътрудничеството и ще приканя всички групи да следват нашия пример. Само с много убедително съгласие в този парламент ще можем да променим парадигмата и да поставим основата на нова европейска политика за миграция, която наистина почива на принципа на солидарност. Благодаря много и на двете докладчици, двете, двете са авторки. Сега Сесилия Уитстром и е, госпожа Аржентини, е, които ще представят втория работен документ за безопасни законни е, пътища за миграция. Сесилия, имаш думата. Благодаря, господин председател. Този документ бе изготвен от госпожа Аржентини и от мен. Беше ни много приятно да работим заедно. Метода на работа беше следния. Именно сътрудничество, нещо от което има нужда този парламент, сътрудничество между отделните групи. А това беше точно, примерно, отлична екипна работа. И ще се обърна към с докладчиците, за да им благодаря за този наистина много открит е, подход, който намерихме в работата си. В крайна сметка, ние наистина Заостряме доверието, засилваме доверието към парламента, показваме, че може да се направи нещо, когато сме едини. Благодарение на Джудит успяхме, защото всъщност работихме на база на доверието. Ние се четяхме мислите, така да се каже. И затова успяхме. Многократно съм го казвала и пак ще кажа, че безопасни и легални е, маршрути и пътища са нужни, за да се даде възможност на хората да е, избегнат е, капана на трафикантите, които се възползват от тяхното отчаяние. Ако успеем да създадем безопасни, законни канали, ще имаме по-добър поглед и върху тези, които идват в Европейския съюз и държавите членки. Ако този поток се контролира и е, е предсказуем, тогава ще можем по-добре да се подготвим за съответното ние прием и условия за убежище на хората, както и със съответните интеграционни политики. В нашия документ предлагаме мерки, които съществуват, но могат да бъдат доразвити. Законодателството може да се подобри, но може да се, би трябвало да се използва в много по-големи мащаби и да е задължително. Тогава то ще добие много по-голяма сила в този случай. Дораз, доразвихме тезата за засиленото презаселване, хуманитарни визии, които да бъдат издавани, хуманитарен прием, медицинско евакуиране, частно спонсорство, приемане на семейства и роднини, академични стипендии и изработването, създаването на Европейска служба за убежище. Няма да навлизам в подробностите, имате документа пред себе си, който е доразвити в проекто доклада. Очаквам да продължим тази дискусия, която за мен е много вдъхновяваш много полезна и това сътрудничество по толкова важен но досие като това. Е, честно казано, ако този доклад на Европейския парламент е, се, е, бъде един дързък, откровен доклад, ефекта от него ще е значителен. Крайно време е да, да, да, да говорим открито за нещата. Колкото до работния документ за солидарността. Аз много горещо го приветствам. След гласуването тази сутрин по доклада за преместването на Ска Келер, аз наистина приветствам този амбициозен подход. Смятам, че трябва да го прилагаме на практика максимално скоро. Държавите членки, честно казано, до сега ни оставаха работеха недостатъчно. Нека сега да работим заедно и да се изправим с лице пред е, проблемите. Отново ще кажа, успяхме да създадем паричния съюз, напредва енергийния съюз, имаме вътрешния пазар. Всичко това постигнахме, а все още нямаме един хуманитарен Европейски съюз. Крайно време е да го направим. Бих искала да приветствам също и въпроса за взаимното признаване на решение за обежище. Можем още много да говорим за солидарността. Солидарността не може да бъде законодателство, поне не може да се законодателство, но тя може да се проявява на практика. Ако всеки поеме своята, своя дял от отговорност, по този начин ще създадем един, един кръг на доверие. А това е базата за солидарност. Благодаря, Сесилия. Сега Джудит Аржентини. Благодаря, господин председател. Благодаря Сесилия и Роберта. Сесил и Роберта също така. Вече много бе казано, няма да повтарям. Защо са ни нужни безопасни и легални пътища? Знаем отговора. А именно, не искаме хората да са принудени да поемат рискове вече от 4 години сме свидетели на беженци, сирийски беженци в е, беженски лагери. Тези хора нямат надежда скоро да бъдат е, да излезат е, от тези лагери. Ако искаме да помогнем тези хора, трябва наистина да им посочим по-добър живот. Хора, които са в това са хора, които години наред прекарват в някакви лагери, в контейнери, в палатки, насред полето, без възможност да стигнат до Европа. Знаем, че външен граничен контрол, военни действия няма да помогнат. Хората просто търсят по-добър живот. Предвид на това, Личното ми мнение е, че единственият начин да се спрат е, лодките по Средиземно море е да има легален маршрут за това. Ще подчертая няколко неща, в този, които не бяха споменати от е, моите колеги. Едното е по работата с семейства и роднини. Наистина, необходимо е да се създадат по-добри възможности за събиране на семейства. Повече е, гласове се чуват за това да има езикови тестове, тестове за интеграция и възоснова на това да се дава или не достъп на семействата до Европейския съюз. Този доку... работен документ е, твърди, че такъв един тест може би е, ще бъде, меко казано, прекалено и не, ненужно ограничаващ. Ето защо не трябва да го възприемаме. Сега комисия, комисаря Малмстром всъщност излезе с насоки как да е, тълкуваме директивата за събиране на семействата. И тя казва, че всички мерки, които ще е, могат да се вземат е, за интегриране на хората в обществото, не трябва да се използват за да се блокира тяхната интеграция така че бихме искали тези насоки да се изпълняват на практика, а това не се прави в момента. В бъдеще предвиждаме за ЕАСО един принципен, е, е, ЕАСО да бъде координатор на тези политики, защото наистина трябва 28 системи да бъдат обединени в една И това не може да стане без е, хармонизация. И накрая, още две неща. Едното е възможността да се предоставят хуманитарни визи в европейските посолства и консулства. Тук ние изтъкваме в документа, че можем да направим безопасен на предвиждането на хората в Европа, като им позволим да влизат с хуманитарни визи. След което вече до останалата документална обработка да се прави в Европа. И накрая смятаме, че е нужно да се, да се дефинира понятието масов приток, защото сегашното законодателство не използва дефиниция и ние гласуваме по една система за преместване която почива върху същия член от е, договора, но във всъщност е, липсва е, яснота по понятието масов криза и масов прилив. Благодаря ти, Чудит. Това наистина са деликатни проблеми. Винаги, когато говорим за холистичния подход, благодаря ти. Като че ли има някакъв проблем с английският канал, казва председателя, защото чувам собствения си глас. Сега чувам естонски. Това е моят сутрешен подарък, очевидно. Малко е странно. Вече два дни се случва, не знам, някакъв технически проблем ли е това. Um, if you have a problem, just, just stop, stop me and I'll... Ако имате проблем с каналите за превод, веднага ме спрете. Знам, че има докладчици всяка и от други групи. Ако желаят да взема думата, нека го направят. Но много колеги искат да се изкажат. За това ви моля да се ограничите като коментари до работния документ. Докладчиците в сянка имат предимство. Хелга Стивенс за ЕКР и след това Барбара Спинели като докладчик в сянка за ГУЕ. Барбара? Благодаря, уважаеми колеги. На първо място трябва да благодарим на четиримата автори на доклада. Малко съм разочарована обаче, тъй като получих документа едва тази сутрин. Как очаквате да работим, след като получаваме документите толкова късно? Ще се изкажа единствено възоснова на чутото в залата тази сутрин – но ми се иска по-късно да има възможността, след като се запознае в подробности, отново да се изкажа. Принципно ние разглеждаме възможностите за нови миграционни канали. Добре, нямам нищо против, но също така ние трябва да помислим няма ли да стигнем до крайности? От едната крайност в другата. Трябва да има баланс между новите канали за миграция и старите проблеми на граничния контрол, както и връщането на економическите емигранти, защото тук не всичко е ясно. Готова съм да търся заедно с колегите тези нови канали за миграция, но нека бъдем реалисти. Е, ясно е, че има миграционен натиск и да се опитваме да разкриваме нови канали, за да се облегчи той, това просто не е реалистично. В Европа вече нахлуват милиони тези проблеми не могат да се решат с хуманитарните визии. Необходимо е да се мисли за происхода на миграцията, откъде идват тези хора, зоните на конфликт. Всичко това е много важно. И разбира се, то попада извън обсега на конкретния доклад – но нека бъдем реалисти. Аз ще се запозная по-подробно с документа и след лятната вакансия отново ще се спра на темата. Toen mijn tussenkomst, ik wil toch graag alle mensen die meegewerkt hebben aan dit werkdocument bedanken voor alle inspanningen. Искам да благодаря на всички, които работиха за документа. Наистина ще ви предоставя други коментари. Благодаря. Сесилия Викстрюм е една от авторите. Тя каза, че това е първото представене. Всъщност през лятната вакансия всеки ще има време да се запознае по-подробно, иначе нямаше много време и се работи наистина много ефективно, както е типично за нашата комисия. Трябва да похвалим колегите, че изработиха доклада. Благодарим на секретарията и служителите, но разбира се, колеги, моля ви да се запознаете през лятото. Барбара, Благодаря на авторите на документа. Много важен документ наистина. Аз мога да отправя препоръки от името на нашата група. Първо, като говорим за каналите. Те трябва да са сигурни, трябва да са законни. Това е единствения реалистичен отговор, който можем да дадем на миграционните потоци. Освен това, единственият начин да подкопаем дейността на тези контрабандисти и трафиканти на хора. Не забравяйте реформата на визовия кодекс с гаранциите, които се съдържат в него. А именно допустимост, право на обжалване и също така издаването на хуманитарни визи. Тук са дадени много повече възможности. Знам, че преговорите в съвета са трудни, но както каза и Джудит Сържентини е необходимо да се мисли за цялото шенгенско пространство. На второ място имаме солидарността. Няма никакво съмнение, че признаването на статут на международна закрила би трябвало да бъде приоритетно, за да се знае всъщност доколко имаме добра система и обичайните процедури за обежище. На трето място, като говорим за солидарността, не бива в никакъв случай да забравяме какво се случи на 18 април. Операциите по издирване и спасяване са много важни. Ние помолихме Европейския съюз да промени мандата на мисията Тритон и тази граница от 30 мили също трябва да бъде променена. Корабите на Германия, Великобритания, Ирландия сега работят по хуманитарна мисия Маре Ностром, но знаем, че тази мисия започна през месец юли. Има, разбира се, и ограничения във времето, а същевременно като чили между Либия и Тунис виждаме все повече нещастия. Нашата група посети Сицилия. Организирахме посещение на място, видяхме как работи бреговата охрана, видяхме и как се провежда издирването и спасяването. Uh, e Благодаря за СПД. Колегата Кора. Благодаря. бих искал да се огранича наистина до работния документ, но който получих късно с нощи вечерта, нямаше време да се запозная и съм съгласен с колегата Стивенс, не е хубаво да се обсъжда документ, пристигнал толкова късно. Иначе, господин председател, Някой каза, че не бива да се гласува, но не, тук има някакъв проблем очевидно с превода. Аз просто исках да кажа, че съм напълно съгласен с казаното от предходните колеги. Всъщност, трябва да се разбере следното – Целият този дебат вече започва да става малко повторителен. Ние говорим за солидарността, е, за преработката на определени разпоредби, но в крайна сметка всичко е в ръцете на националните правителства. Ние говорим за емигрантите в моя регион Сицилия, пристигат стотици ежедневно, там трябва да се помогне веднага без отлагане. Вчера разговарях с кмета на Агуста. Той вече не знае какво да прави. Наистина е невъзможно да се справи с създалата се ситуация. Няма и пари за това. Би трябвало следователно ние непрекъснато да сме в контакт с националните правителства и съвета, за да се разреши този проблем. Междувременно идват все повече хора, все повече измират. Иначе, като че ли има план, теоретично той е много добър и председателят прекъсва Вижте, аз обикновенно не вземам отношение по това, което се казва, но имайте предвид, че ние си имаме собствена законодателна програма, така че предлаганото от Ска Келер за преместването на емигрантите също е много ефективна мярка и в крайна сметка съветът се вслушва в нас – това, което се казва от нас за солидарността не е без значение. Когато аз и Ска Келер отидохме на съвета на министрите, това не беше без значение. Ние настояваме на холистичен подход, по-средносрочен, по-дългосрочен. Наистина, може би не винаги се вижда веднага резултата, но е важно да се работи в двете насоки. А що се отнася до работния метод с авторството, наистина понякога той води до това, че документът се изпраща по-късно, но ми се струва, че е добре да работим така, защото в крайна сметка в комисията Либе Дейността е изключително интензивна. Съгласен съм, може би това не е най-съвършеният начин, но все пак това ми се струва добър подход. Съжалявам, че толкова дълго говорих, но исках да обясня метода ни на работа, защото той всъщност приобщава повече колеги. Имаме, разбира се, и докладчиците в сянка, но това като метод понякога води и до проблеми. Естествено, следващия докладчик в сянка за Европа на нациите и свободите, господин Лоренцо Фонтана. Благодаря, господин председател. Аз също ще се придържам към документа, преди да кажа каквото и да било. Но мисля, че трябва на първо място да си напишем домашното. Радвам се, че вече са разработени тези документи за всеобхватния подход към миграцията. Подчертаваме колко е важна солидарността, както и безопасния и законов достъп до Европа но ние не можем да приемем абсолютно всички, които искат да дойдат при нас. Ако някой мисли, че това е лесно, нека след това си зададе въпроса как ще се интегрират тези хора. Така че като говорим за всеобхватния подход, нека не забравяме, че в Европа има много държави, които претърпяват трудности. Достатъчно е да споменем Гърция, ето в Гърция има голяма безработица, там ще е много по-трудно да се интегрират емигрантите и то чрез работа. Като няма работа, как ще ги интегрираме? Ясно е, че ситуацията се осложнява допълнително. Ако искаме всеобхватен подход, нека се запитаме какво могат да правят тези хора на наша територия. Веднъж пристигнали, ако се окаже, че те са економически емигранти, какво ще направим? Ще ги задържим всичките или ще ги изпратим обратно чрез политика за репатриране? Да не говорим, че често има и хора, които пристигат при нас и се оказват престъпници – би трябвало те да излежат наказанието си в страната по происход, а не при нас. Ето това са само някои от въпросите по миграцията. В момента в моята страна, Италия, има много проблеми. Пристигат цели автобуси пътуват до центъра на страната или до някакви малки села, където живеят много малък брой граждани на Италия, пускат ги, никой не знае какво да прави с тях, не се знае откъде идват, какво правят, може да са бежанци, може и да не са. Те се настаняват в празните къщи и създават огромни проблеми ето, в мой регион това се случва непрекъснато. Хората имат по една къща, нищо друго. Много от тях са безработни, естествено протестират. Какво е солидарността? Ако солидарността означава да харчим парите на другите, това не е солидарност. Трябва да се мисли какво точно да се направи и единствено да се помага на тези, които наистина са в много трудна ситуация. Благодаря ви. Госпожа Уинбърг има думата. Okay, I'm going to now... Е, okay. After... Just, just one second, Mrs. Win... Една секунда, госпожо Уинберг. След госпожа Лорд затварям списъка ако нямате нищо против колеги. Госпожо Уинберг. Благодаря. Хелга Стивенс всъщност вече го отбеляза. Как да говорим по работен документ, който не сме имали време да прочетем? Може би е, Сесилия мисли, че ние телепатично ще се запознаем с него, но за нас, повечето от нас е трудно да говорим по такъв документ. Иначе споменава се законовата миграция, непрекъснато се говори за нея. Но какво означава тя, ако разкрием консулство в Ливан? Имайте предвид, че там има милион и половина бежанци. Какво предлагате вие? Всички от тях да дойдат в Швеция, така ли? Да не говорим, че няма граници в Европейския съюз. Как точно ще подберем тези хора? Някакви здравни критерии ли ще прилагаме, семейни ли? Как ще решаваме кого да вземем? След това стана дума за интеграцията и най-добрите практики. Швеция може би е най-добрия пример, тъй като в Швеция интеграцията напълно се провали. Не доведе до нищо. Изобщо не може да се говори за реална интеграция, а бяха налети толкова много пари. Много пари имаме, много проблеми имаме. Хората се бунтуват, палят училища. Швеция е поела много отговорности по бежанците, но честно казано ние изобщо не се справяме. С други думи, нашият пример е много лош. След това вземете Гърция, 50% на младежка безработица. Какво могат да направят хората там? Те нямат работа, те са маргинализирани. Нека мислим дългосрочно. Солидарността означава да помагаме на място. Така или иначе вече ги има законовите пътища към Европейския съюз. Нека държавите членки си поемат отговорността и поемат квотите, които са договорили. Госпожа Вержия. Моите колеги вече се изказаха, аз също като тях не съм прочела документа не съм имала време и мога да направя единствено общи коментари, но има нещо, което ме притеснява в това досие. Говори се за всеобхватен подход, а всъщност не разполагаме дейностите в времето, не се разглеждат и по място. Проблемът с бежанците е световен и правото на обежище и международна закрила е конкретен. Това е въпрос, който касае мигрантите, но не бива всичко да се смесва. Аз бих казала, че ние сме свидетели на световна хуманитарна криза. Европа може би не е и най-засегнатата от мигрантите. ВКБ ООН говори за 60 милиона разселени бежанци, емигранти, докато ние имаме около 200 хиляди, които преминават Средиземноморието. Това е нищо, но разбира се, в собствения ни свят това не е нищо. В крайна сметка, не забравяйте, че Европа е може би най-богатия регион на света, но трябва да се направи политически избор и да се зачетат международните ангажименти в областта право на обежище. На мен ми се струва, че трябва да обсъждаме този въпрос в световен контекст и да говорим за тази огромна хуманитарна криза, тя е много по-голяма от кризата в Европа. Вижте какво се случва в южните страни, в Близкия и изток. Положението, в което се намират страни, които и преди това имаха трудности. Необходимо е да се направи избор, да има солидарност, но ако ще говорим за всеобхватен подход, нека е всеобхватен, а не евроцентристки. Okay, thank you very much. And next is Mr. Jurek. Dziękuję bardzo. Ja y, popieram to, co mówi. Заповядайте. Благодаря ви. Подкрепям това, което казаха колегите. Много е хубаво, че документът е изготвен и сме благодарни за това, но все пак е, много късно беше изпратен. Може би разискването ни трябваше да се проведе преди да бъде съставен, за да видим резултата от него отразен в документа. Или пък трябваше да получим самия документ много по-рано, за да го проучим. Но това вече беше казано от много от колегите – Самият аз мисля, че бежанците трябва да се разграничат от економическата миграция. Защото не се ли направи тази разлика, трудно ще можем да организираме достатъчно добре и бежанските лагери. Знаете, че бежанците обикновено се стремят обаче към най-близкото безопасно място. Едва ли те ще се пуснат на пътешествие на хиляди километри. Това е едно. На второ място аз имам своите изменения по доклада на госпожа Келер. Става дума за приоритетни теми. Не забравяйте, че закрилата на детето означава и намиране на биологичните родители – Всяко дете има една майка и един баща в Европа, но в ислямските държави понякога полигамията е узаконена. Следователно, трябва да се запитаме какво означава семейството в този контекст. Разбира се, водещата роля на семейството е приоритетен принцип за нас, но нека помислим за семейната структура при тези хора. Често това е цял клан. Има полигамия. Не бива да се забравят тези елементи. И на трето място. Спомням си, че преди 12 години след оранжевата революция в Украина, ние говорихме за това, колко хора може да поеме Европа. Като разширяване. Сега се говори за приемането им като мигранти. Очевидно, че прекалената миграция често води до отрицателни последици за мигрантите, вече пристигнали в нашите страни. Виждаме какво е отношението към миграцията, то е отрицателно и може би е резултат от собствените ни политики, защото ние задължаваме държавите членки да приемат емигранти и така се създават социални проблеми, които нямаше да ги има, ако бяхме проявили повече прагматизъм. Всичко това трябва да се отчете, ако желаем наистина да решим проблема. А той е огромен, както виждаме, и не може да бъде пренебрегнат. Thank you. Uh, I have to say that I managed to read the report. Благодаря. Успях да прочита доклада макар и набързо и мисля, че е написан много добре, така че искам да благодаря на екипа, работя по него, действително екипната работа води до добри резултати. Това е началото на обсъждането, а не края, така че ще имаме достатъчно време през лятото да обмислим темата. Има неща, които обаче не чувам в дискусията и не виждам в доклада, именно – на другата страна на нещата, която беше спомената, а именно как да се увеличи солидарността сред хората в приемащите страни. Защото солидарността не е въпрос за младите хора, извинете, за държавата. Солидарността е по-скоро явление, което принадлежи на хората. Трябва да се създават връзки, трябва да има обучение за някои хора от вече получилите обежище, за да може те да обучават свои хора от своята общност да работят за комуникациите. Медиите непрекъснато разпространяват отрицателни а, репортажи. Това се нарича социална порнография. Ето Швеция. Аз познавам Швеция доста добре. А, и аз като а, социолог твърдо заявявам, че в Швеция моделът съвсем не се е проявил, провалил в Швеция има много хора, но Швеция не се е провалила. Швеция е много открита, Дания е избрала офтаут. Балтийските държави са най-долу в схемата по солидарност. Защо да не може да споделяме на тежестта не само чрез официални държавни решения, а, чрез а, други мрежи. А, помислете за общностите, за а, общините. Да кажем, в Италия има една община, която се изправя пред трудности, тогава друга община от моята страна може да се свърже с тях, да каже дайте да помислим за решение. Има много различни нива на солидарност и си струва да се включват те. Thank you, Barry. Um, okay, um, the final two speakers, uh, Ms. Благодаря. Госпожа Томашич. Колеги, бъдете възможно най-кратки. Съвсем накратко. Преди да започна да се занимавам с политика, бях инспектор, детектив. Когато имаше проблеми, се търсеха решения, не се губеше време. А, ние тук губим време. Знаем, че имаме проблеми с нелегалните иммигранти. Знаем, че има две категории иммигранти политически и економически иммигранти и трябва да работим с всяка една от тези две групи по съответния начин. Политическите иммигранти трябва да напуснат страната им, защото е, иначе животът им е, е поставен пред опасност. Да, е, така че трябва да им помогнем да излязат от страната си незабавно. За економическите иммигранти обаче нещата не стоят така. Оттам нататък за тях всяка страна трябва да реши какви хора им иска и къде. Ето, това вече се прилага в Канада. В Канада се казва, еди къде си, има е, такава и такава инсталация, имаме нужда от хора, можете да влезете в страната, но трябва да работите там. Или пък моята страна има е, е, слабо населени области, като Лика, и там могат да дойдат е, хора, които да се занимават с селско стопанство. Така че ние можем да направим всичко, за да помогнем на тези хора, но трябва да работим заедно, да видим какво имаме, какво можем да дадем. Не можем просто да се правим на добри, да кажем, ето, заповядайте и после да държим тези хора в някакви жилища без да имат работа, без да имат храна защото неминуемо ще ги насърчим да започнат да се занимават с престъпност. И така, когато има проблеми, просто трябва да наговорим, а да ги разрешавам. I will speak in Finnish. Kaikki varmasti ovat yhtä mieltä siitä, että ne määrät, joista ja... Благодаря, господин председател. Ще се изкажа на финландски. Предложенията не са реалистични. Може да има десетки хиляди иммигранти, които се разпределят, може да има и квоти, обаче всъщност има вероятно стотици хиляди да дойдат, има милиони желаящи да дойдат, особено от Африка. И така, въпросът е този механизъм – всъщност ще спре ли притока на иммигранти? Трябва да мислим за проблемите с приходите, с, стандарта на живот и големите разлики в това отношение. Има хора, които живеят от, идват от зони, където няма криза в Африка – и мисля, че не подхождаме разумно. В миграционната политика в общи линии Европа се проваля. Ще има още по-голям натиск и положението ще се влушава. Економическите, социалните и политическите въздействия на миграцията в нашето общество ще се увеличават. Трябва да не забравяме това. Какво ще правим с мигрантите? Не е разумно, не е отговорно да допускаме увеличаване на миграцията. Нито спрямо нас, нито спрямо мигрантите. Когато една политика в областта на миграцията се проваля, това не води до нищо добро. Благодаря, колеги. С това приключваме тази част на дебата. Презентациите са определени с 11.30, 15.30. Всичко това ще се включи в стратегическата, стратегическия дебат за миграцията. И така, благодаря ви, колеги, за дебата, благодаря и за работния документ. Благодаря на всички, които се изказаха. А сега 15-та точка. Годишният доклад ще бъде представен от доктор Робърт Виза. colleagues, um, we have the presentation of the annual report on the situation of asylum. И така, колеги, представяне на годишния доклад и положението в областта на обеждането в Европейския съюз от доктор Робърт Визо, изпълнителен директор на Европейската служба за подпомагане в областта на обежището, ЕАЗО. Много важна е тази дискусия. Тя е част от обсъждането и по ЕАЗО в нашата комисия. Джин Ламбърт работи по тази тема. Имаше тристранни разговори. Заповядайте. Нямаме много време. Надявам се, че ще имаме възможност за добра дискусия. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа депутати, Имах привилегията да присъствам на предходния дебат и съм доста развълнуван от дебата. Годишният доклад на ЕАЗО може да даде само скромен принос към този дебат като референтен документ за положението в областта на обежището в момента в Европейския съюз. Мога да кажа едно-две неща по темата, но няма да се спирам на твърде големи подробности, тъй като нямаме много време. Годишният доклад. Това е доклад, който се цитира и в академичните среди, и в медиите по целия свят. Това е документ, който се е превърнал в нещо като референтен документ за обежищата. Регламента от Дъблин предстои да бъде преразгледан следващата година и за това нашия принос може да бъде взет предвид. Имаме информация за приемането в отделна глава за приемането. Има и глава за сравнимостта. Много се обсъжда как да се сравняват нещата, как да се взема предвид случващото се в държавите членки, да се види кои елементи са най- важни, кои елементи са сравними, кои елементи не са сравними. Всичко това, надявам се, е полезно. Над 6000 над 660 хиляди кандидати за обежище има в Европейския съюз миналата година. Най-високия брой до сега. През последните месеци до, от началото на годината те са 350 хиляди, увеличение в сравнение с същия период от миналата година с над 60%. Това е поради случващото се в Европа, но и поради случващото се в света извън Европа. Все повече конфликтни зони има Сирия, Еритрея, Афганистан, така, африканския рок. Така че има множество места, от които хората бягат. Виждаме и интересна промяна в динамиката. Германия през по-голямата част от годините е на първо място, води в списъка. След това обаче нещата се променят. Миналата година Швеция беше на второ място, Италия на трето, а сега виждаме на второ място Унгария и на трето място Австрия. Така че е, нещата не са стабилни, картината не е стабилна. Трябва да обърнем внимание на още две места по света. Едното е Украина, няма защо да навлизам в подробности, но посоченото в доклада ясно потвърждава и нашите усещания за ежедневието в Украина. Втората част са Западните Балкани. Още от самото начало на работата на ЕАСО ние разглеждаме Западните Балкани като, специал, като област от специално значение, защото много често тя е, те са първи списъка. Защо? И това е важно да се знае. На Западните Балкани са доста по-различни от голяма част от страните на происход. В Западните Балкани, от Западните Балкани се подават моби за обежище, но от тях се одобряват само 2%, за разлика, например, от Сирия, от е, където се одобряват близо 100% от е, молбите за обежище. В медиите по някой път се създават погрешни впечатления. На една, повече от една трета всъщност от прииждащите са от източните страни и от а, е, други страни, а не от а, страните на юг от Средиземноморието. Много е трудно обаче да се правят преброявания за а, нелегалната миграция, защото става дума за хора, които са влезли в Европейския съюз. А също така има и легална миграция, хора влезли в Европейския съюз легално, но след това а, поискали обежище. Е Освен това има половин милион висящи молви за обежище. Как работим по темата? Има оперативна подкрепа, работим в Гърция, работим в Кипър, работим с Унгария, защото в момента там има сериозен проблем. Работим в Италия, и все още работим и в България. Що се отнася до Италия, в Катания има вече но, нови а, представителства. В Сицилия се работи на принципа гореща точка, същия подход ще бъде приложен и в Гърция. За да можем да улесним а, ефективността по решаването по случаите, има и местна подкрепа за а, Сомалия, Афганистан, Западните Балкани, а, Чечня. А, публикуваме и допълнителна информация за други страни. Имаме система за анализ на риска, която по-настоящем предоставя постоянна информация и месечно и тримесечно, а когато има нужда и по отделни случаи. Ще включим в нея скоро и фактите и цифрите за Дъблинския регламент, за да може да стане ясно как действа той на практика. По-настоящем все още не сме финализирали обработката на тези цифри. Има специални действия за борба срещу каналджийството и също феномена на вторични придвижвания през границите. Знаем, че много хора пресичат границите и в един момент стигат до друга част на Европа. Какво се случва обаче помежду? не е проучено. Нямаме систематична информация, има само информация от някои разкази. И така, във връзка с Швеция, трябва да разберем повече за това как действа на този, това явление, тази вътрешна мобилност. За да можем обаче да го направим, трябва да имаме съответните ресурси следващия понеделник съветът по правосъдие и вътрешни работи ще вземе решение за призаселване на 20 000 души за две години, т.е. 40 за две години, 20 000 за една година. Представете си колко много работа е това за нас. Нашите човешки ресурси съвсем няма как да се справят с това. Готови сме да, да действаме, но трябва да имаме съответните ресурси. Надявам се, че действията на ЕАСО ще продължат да предоставят допълнителната добавена стойност, която сме предоставили и до тук. И там, където други могат да се справят по-добре, трябва да, да, да действат. За мое съжаление, ако ми позволите един личен коментар, моят мандат от 5 години приключва в втората половина на тази година. Такива са правилата. Така че най-вероятно това е един от последните пъти, които се срещаме. Така че нека да благодаря много за съвместната работа на Европейски парламент, комисията Либе и много от вас по-отделно, които бяха източник на много голяма подкрепа и на които дължим това, което е ЕАЗО е днес. Вече имаме добра, отлично, напълно функционираща оперативна организация, така че аз мога спокойно да напусна поста си и да отида на друга работа. Благодаря ви много. Благодаря ви много, Робърт. Благодаря за вашата работа. Споменах Джин Ламбърт в уводните си думи. Някои от вас а, а, следят работата на аз от много отдавна, така че знаем колко добре работите вие лично на своята позиция. А, държа да го кажа незабавно. Но що се отнася до вашия доклад, вие казвате, че този доклад става е, един от основните референтни документи в областта на обежището и действително за нас този документ е много интересен, защото ние като комисия Либе много се вълнуваме от е, е пълната картина на обежището. И така, колеги, моля да вземете думата и за работата на ЕАСо и за ситуацията в областта на убежището в Европа. Ще дам думата на колегите по реда, в който ми дадоха знак, че искат да се изкажат, но бъдете възможно най-кратки, може би една-две минути Господин Хала Хало първи има думата. Максимум две минути, колегите, като списъкът е дълъг. Благодаря, господин председател, благодаря, господин Фиса. Много хора влизат в Европейския съюз през Гърция. Увеличението на броя е драматично. На какво се дължи това? На външни фактори или на това, че Гърция е приела нов подход към нерегалната миграция, от, е, нередовната миграция от Турция. Знаем, че правителството на Сириза е заплашило, че ще пусне много голям брой мигранти да преминат към Европа. Сели, Силви Гио и аз Искам да се изкажа по отношение на ЕАЗО. Можем да говорим за много неща, включително условията на прием, защото аз съм се занимавала с темата и на много места знам, че те не са достатъчно добри. Можем да говорим и за преструктурирането на системата на обежището в някои държави членки очакваме това да промени и посоката на списъка на чакащите. Над 24 хиляди непридръжени молетни лица са искали международната закрила. Можете ли да ни кажете малко повече за това? И втория въпрос – заключенията на съвета 25 и 26 юни за ролята на ЕАЗО във връзка с работата с страните на происход. Бих желала да знам Какъв би бил приносът на ЕАСА тук? Благодаря. Споменавам, че си работила и по пакета за обежището, т.е. ветеран по темата. Сесилия Викстрем има думата. Благодаря, доктор Виса, че сте тук днес. Благодаря за доклада и за изказването. Винаги ви слушаме с голям интерес. Кандидатите от Западните Балкани продължават да представляват много голяма част от кандидатстващите за обежище в Европа, а пък се предоставя обежище на почти 0% от поискалите обежище от Западните Балкани. И въобще не мога да разбера защо те продължават да идват. При положение, че няма да получат обежище, за какво става дума? Дали това е поради факта, че нашите правила, свързани с трудова миграция, са твърде са много по-трудни за прилагане и ако това е така, какво можем да направим? След това, иновационният подход във връзка с европейския дневен ред в областта на обежището и прилагането на един единствен стандартен подход и накрая във връзка с механизма за ранно предупреждение, включен в регламента от Дъблин и мандата за наблюдение на държавите членки, предоставен на ЕА за тази връзка. Как върви наблюдението? Имате ли достатъчно ресурси? И на съвсем накрая. Благодаря ви, доктор Вис, за 5 години отлична работа. Пожелавам ви успех за в бъдеще, независимо от това с какво ще се занимавате по-нататък. Благодаря ви, колеги, и благодаря, че сте кратки. с Йокенге. Е, благодаря, господин председател. Я ще бъда пределно кратка. Първо благодаря на господин Виса за свършената работа, за представенето и тази сутрин. Както подчертахме и вероятно вие слушахте дискусията преди вашата презентация, ние искаме да се засили ролята на ЕАСО. Казваме го и в първоначалния доклад. Искаме да е, ЕАСО да играе по-значима роля, да увеличим ресурсите за ЕАСО и въобще нейното участие на горещите, в горещите точки. Въпросът ми е следния. Не разполагате с много голям персонал в момента. Та какво ще направите, за да работите и да предоставяте повече помощ? Джим Ламбертс. Благодаря, господин председател. И аз ви благодаря за работата на агенцията. Като си помислим колко скептицизъм имаше относно смисъл от такава агенция, междувременно в те изминали години те доказаха точно обратното. Сега за ресурсите е въпросът ми не става дума само за вашия персонално и за ресурс, който може да черпите от държавите членки, като експерти, обработка на документи, превод и така нататък. И искам да попитам дали държавите членки в пълна мяра предоставят е, такова съдействие и са солидарни с ЕАСО. Освен това, експерти, интереса от страна на консултативния форум също е, се ползва. И накрая информацията за страната по происход, нещо, което споменахте. Как е, използват това държавите членки? И търси ли се такъв вид е, експертен опит е, все повече в агенцията и може ли да се отговори на тези нужди, ако има такива? Мога ли да добавя и аз към това, което попита Джин? Наистина, как, как виждате бюджетните нужди на ЕАСО в бъдеще? Вержия. Благодаря, господин председател. Аз също ви благодаря за годишния доклад. Наистина той е много прецизен. Той е, показва много ясно развитието и с факти опровергава някои спекулации. Много е полезно по този начин с данните, които давате, да сравняваме черно на бяло различните страни по происход, е, приема по националности, по националност, по това колко са заявили, е, брой на заявители, брой на получили статут на беженци. Интересни са и таблиците, които е, свързани с е, поискалите обежище и получилите такова. Много е важно да се види това съотношение. Радвам се, че поставяте ударение върху това, че има развитие не само по отношение на идващите от изток, от доколкото разбирам, има подобрение в съотношението между абсолютните е, цифри и относителните, но малко липсва информация за това какви са усилията на отделните държави членки по отношение на тяхната, на, на броя на население, защото едно е, може да прави една голяма държава, едно друго. Е, е, друга малка държава. Е, пример с Франция, например. В Франция има увеличение на търсенето, заявките за обежище, има други страни, в които има спад в отпускане на статут за обежище. За вторичното движение също ме интересува после страните, как работите с тези страни, да кажем, не само Западните Балкани, но сигурните, е, спокойните страни? страните, които са е, сигурни, е, от които е, хора, идващи, не би трябвало да получат, е, нямат нужда реално от защита и така нататък. Как оценявате всичко това, госпожа Мейер? Благодаря, господин председател. Според мен, данните за 14 година са доста стряскащи. Ако казвате, че 350 хиляди в началото на тази година са поискали убежище, това наистина е обомръчителна цифра. Казвате в доклада, че европейската политика, политиката на ЕС, не отговаря на, на реалностите. Разбира се, остават си привлекателните фактори в привлекателността на е, нашите държави, но има ли говорите и за проект за вторично движение? Питам се какво можете да направите в това отношение и как може да проследите движението на хората. Проблемът е, че те могат да се движат е, свободно вие ще ги, как ще ги следите? С GPS ли, например? И какво ще кажете? Какви са цифрите за вторичното движение? Как можем да се добрем до статистика в това отношение? Хелга има думата сега. Благодаря, господин председател. Няколко думи по два въпроса. Въпроса за вторичното придвижване. Любопитна съм наистина как е, функционира това. Поставиха въпроса някои колеги, няма да повтарям, но в доклада се казва на едно място, се говори за европейската политика на съседство. Конкретно се споменава. Бих искала да чуя малко повече за това, тъй като вие се опитвате да работите с Марокко, Тунис и Йордания, но нямам пълна картина за нещата. Има едно резюме, но в, в резюмето за споменаване, но не в документа мисля, че трябва да се търси решение с проблема с журналистите в този контекст, затова бих искала да има малко повече информация по въпроса. Благодаря и сега, Роберт, Роберта. Благодаря. Присъединявам се към колегите, които ви благодариха за доктор Визер, за ангажираността ви с тази агенция и работата, която сте свършили там от самото и начало. Аз съм свидетел на много от е, постигнатото от вас, е, наистина вие поехте една агенция от е, нулата и сега тя е вече една, един фактор. Искам да чуя нещо повече по въпроса с пренасочването. Ще трябва да това е сложен проблем, ще ви трябват допълнителни средства в близките години, за да се насърчава преразпределението между държавите членки. Аз съм поставила този въпрос многократно и ще продължавам да го поставям. Та въпросът ми е, бихте ли ни дали представа за това, какво не направил ЕАСО, за да можем да се справяме с този сложен проблем, особено предвид това, че механизма за пренасочване и преразпределение е, трябва да стане постоянен. Сега, не съм сигурна дали точно разбрах е, таблицата, но изглежда има големи разлики между начина, подхода и начина по който държавите членки дават, е, дават закрила на сирийците. Какво се обяснява на тези сирийци, които не получават закрила? Те не могат да бъдат върнати, преместени е, по силата на Даблинския регламент или въобще какво се прави в този случай? Благодаря, доктор Вейсър. Да, последното ви въртене на шиш пред Либе във вашата кариера – Благодаря на всички, благодаря и за хубавите думи. Да, старахме се. Постарахме се и резултатите говорят сами за себе си. Ще се опитам да групирам въпросите, защото те се повтаряха в изказването на някои от депутатите. Ще започна с вторичното придвижване – няколко въпроса бяха свързани с този въпрос. Ние не сме много наясно, поне нямаме систематична представа за това. От е, следващи действия, от, както и от е, разказ на хора, знаем, имаме представа, но това са отделни случаи. Защо е така? Защото нямаме вътрешна система в рамките на една държава и е, не използваме GPS, не проследяваме хората, разбира се, в движението, не проследяваме движението на хората в рамките на Европейския съюз. В един пилотен проект с Малта и Италия миналата година направихме следното. Използваме информация от интервюта с е, интервюта и процеса, процедурата по търсене на обежище, за да видим да научим повече за явлението идване в Европа и по-конкретно прекосяване на Средиземно море. Значи, независимо от отделните случаи, чисто анонимни данни се събират, не се използват във връзка с отделни лица, но тази информация, е, целта е да ни покаже каква е системата, защото всеки, който иска убежище, минава през тази процедура. Този пилотен проект ни предостави информация, която е много по-надежна, много по-солидна, отколкото тези придобита с добровол, от доброволци или по различен друг начин. Значи, използваме същата система, да кажем, хора, които подават е, молба за да заминат в Германия или Швеция, трябва да отговорят на редица въпроси. Те се съдържат в директивата за квалификациите. Нищо конкретно, откъде сте, как сте дошли до тук, по кой път, по кой маршрут. Всички са, тези въпроси са е, разписани в е, директивата. Събирайки по абстрактна информация и анализирайки големи бройки случаи, се надявахме, и това беше случая с е, този пилотен проект, да научим повече за механизма. Ние не, не можем да знаем историята на всеки, е, на всички еритрейци, които пристигат в е, Сицилия, за 24 часа, след това след няколко е, дни се в, намира вече в Северна Европа. Това са истории конкретни, но на практика как е, става всичко това не знаем. Значи, е, това беше целта на занятието, да не се вглеждаме в отделни случаи, а просто да открием закономерността, системата. Един въпрос, който... Това беше един от въпросите, който поставихте. Сега да се опитам да отговоря на отделните въпроси от списъка. Господин Хала, Гърция промените в Гърция, външни фактори или нов подход. И двете, според мен. От една страна Сирия и Ирак. Конфликта в тези две държави. Когато един конфликт се проточи, динамиката е различна в началото на конфликта хората е, се остават в породните си места или близо, но когато се проточи един конфликт, хората започват да си мислят, е, нещата вече стават е, много сложни, ще търсим друг път. Вероятно, положението в Турция също се е отразило, че по-големи бройки приемат но дължи се вероятно и на подобряване на системата в Гърция. Вероятно знаете, че от 2011 заедно с гръцките власти създадахме една система на обежища в е, Гърция след съответното решение на Съда за правата на човека в Страсбург. И системата функционира много добре. Все още е прохождаща, все още е нова, но дава качествени решения и отговаря на стандартите, на е по-добре, отколкото преди. Така че отговора ми е, на въпроса ви е всъщност комбинация от фактори. Госпожа Гео за непридружените непълнолетни. Как действаме? Разбира се, има конкретно законодателство в, е, на Европейския съюз. ЕАСО подпомага процедурата, като чрез конкретни модули за непридружени непълнолетни малолетни, а именно обединяват държави членки, които са, в които има голям брой такива непридружени малолетни или непълнолетни. Работим с тях, като се опитваме да подобрим техните умения, предоставяме обучение на особено на непридружените непълнолетни. Например, разработихме един наръчник за оценка на техните умения. Безопасни страни по происход. Някои поставиха този въпрос – няколко души го поставиха. Това е една тема, която отдавна стои на вниманието ни. И някакси хората се боят да я засегнат. Това, което ние успяхме да направим, пък това и е в отговор на Сесилия Уикстомс, въпроса и за Западните Балкани. Това което правим в Западните Балкани в последните няколко 4 години, проучванията сочат, че броя на заявили расте, е, процента на признаване на статут пада и наистина половината от заявилите търсещите обежище в Европа идват от Западните Балкани. Неодавна директора за Европа на Върховния комисарят каза публично за първ път, че Западните Балкани вече не са происход, е, не са регион по происход за търсещи убежище, за нас, за Върховния комисариат. Какво тласка хората? Просто е, това е друг въпрос, но в културното и економическото положение в Албания и Косово нещата е, са тежки, това е ясно, но това е вероятно, което тласка хората към Европа. Защото каквото и да е, е по-добро от безработица, дори лоша е, работа. В някои държави се намира, в повечето европейски държави се намира възможност за работа, легално или нелегално, някои пари се печелят и те се връщат с тях. В е, Германия, например, процента на признаване на убежище е нулев. Така че не това е привличащия фактор, признаването. Мисля, че с примери от този род се опитваме да подпомагаме процеса, като предоставяме примери на оправдание и, обосноваваме действията си. Преди 10-15 години се водеше подобна дискусия. В крайна сметка решихме, че и Япония и Нова Зеландия са безопасни страни по происход. И мисля, че тази дискусия е безпочвена и безплодна. В момента няма възможност да се изготви общ европейски списък според регламента. Така че процесът ще бъде тласк, движен от е, усет, от едно общо усещане, препоръки на европейско равнище, че този, тези страни или тази страна или този район може да се счита за безопасен регион и вече държавите членки трябва да го превърнат в практически документ, работещ, списък или каквото е, там е, се практикува при тях. Но общ е, такъв категоричен списък не би могло да има. Член 33 за ранното предупреждение. Центъра за анализи, който създадахме, предоставя необходимата информация. Амбицирани сме да отидем да постигнем много повече. Както казах, следващия месец ще започнем с факти и цифри за Даблин. Бихме искали да разширим темата и да включим приема, защото наистина темата е много широка. Госпожо Гион, вие споменахте за това. Много неща има там до, до, до из, изясняване. Докато държавите членки спазват съоръже... законодателството, а те го правят наистина близо 100%, ще се справяме. Докато държавите членки се съобразяват, ще се справяме. Но разбира се, целта е винаги да постигаме повече. Два примера, когато можем да действаме много бързо и ефективно. Първо, по Украина. Ние можехме да очаквахме миграционен поток от е, Украина много преди Фронтекс. Това, разбира се, не предупреди кризата в Украина, но бяхме подготвени. Всъщност, работим върху оценка на положението, свързано с е, убежищата и приема в Унгария. Вероятно това ще помогне за подкрепата към Унгария. Горещите горещите места, хотспот, е една гореща точка не е гореща, тя е понятие. Това е идеята е да се работи заедно и съвместно по местата, където има силен приток. Например, с Сицилия работим много интензивно на горещата точка, така да се каже, но горещата точка ще бъде самото пристанище, приемния център. Физически, може би, да няма да сме точно там на пристанището, но си координираме действията и това е много важно за процеса. Мисля, че този формат е доказал своята ефективност. Какво повече може да направим? Няколко въпроса бяха зададени в този смисъл. Нашата система е сходна с тази на Frontex, но на практика работим по различен начин. Ние разполагаме с минимален персонал като агенция, но имаме по-голяма възможност да въвличаме експерти в държавите членки. Тази формула действа, но нещо, има нещо, което трябва да забравяме когато се яви проблем някъде в Европа и имаме нараснали нужди, тогава бройката нараства. Вие видяхте това в е, статистиката. Така че натиска върху националния персонал е по-голям, по-силен, отколкото върху нас. В момента те са претоварени именно тази част от системата сама по себе си води до осложнение. И лично ще кажа, че това е нещо, което трябва, което трябва да се мисли. Аз не мога да предложа решение, но трябва да се търси. Защото държавите членки наистина играят своята роля, но понякога не могат. И аз го разбирам. И тогава ние също имаме проблем. в рамките на нашите възможности се опитваме. Това, което казах за преднасочването е да покажа, че при силен натиск, както в случая с 40 хиляди, трябва да организираме ние нещата и го правим. Разбира се, надяваме се и на вашата помощ. Дали държавите членки използват COI използват е, го все повече в е, тяхната юриспруденция, в техните върховни съдилища се вижда, че това е редовен елемент от е, правораздаването, така че функционира. Да се иска още, да се иска повече от това е очевидно, на национално равнище този е, е, е, информация за страната по происход е нещо, което трябва да се търси непрекъснато и постоянно. По бюджетните въпроси и Италия като гореща точка, Гърция, пренасочване и системата за презаселване. Всичко това са допълнителни неща за нас. Затова е, ще сме благодарни, скромно казано, за всякаква е, помощ, която бихте ни оказали. Същевременно, предвид на моят е, происход и националност, аз зная какво съм научен на економия и на скромност е и затова кои са националностите, които са по-пестеливи и по... Аз съм израснал в Шотландия и се притеснявам да не би ние да сме най. Да, тук също може да се каже нещо за... Могат да се правят сравнения. Сравнимостта е нещо, на което се натъкваме непрекъснато, необходимостта от сравняване, защото различни ситуации, различни... Но, не трябва... Но разбира се, трябва да сравняваме сравними неща. Понякога дискусията малко избързва в това отношение. Аз бих е, приканил да внимаваме, когато правим сравнение. Вторичното движение, безопасни страни – тези 350 е, хиляди дали са резултат от европейската политика. Не, просто в света сега има повече конфликти, отколкото в миналото. Това само по себе си е едно обяснение. Политиката означава да управляваш една обективна външна ситуация и това е, вие, това е нещо, което вие трябва да правите. Аз работя и изпълнявам политика, по която вие сте взели решение. Политиката на съседство, външното измерение, следващия въпрос. Стивенс е, излезе, но аз ще отговоря въпреки това. Ако правилно разбирам въпроса, напълно съм съгласен, трябва да се съсредоточим върху страните по съседство – и да им помагаме да решават проблемите с миграцията. Не защото ние не искаме да го правим, но тук въпросът е психологически. Ако имате едно пространство като Европейски съюз и съседство, съседни страни, където условията не са оптимални, би трябвало да почнем да подобряваме положението в съседите. Ето защо работим с Йордания, Тунис, Марокко, Турция. Тези са основните страни и Сърбия в момента. Пренасочване. Роберта напусна. Мисля, че председателят. Един от проблемите е, че днес е четвъртък и хората имат това е последния ден е, парламентарен, хората имат е, полети, заминават. Е, това е вероятно проблема. Може би. Но всичко това се предава по интернет, така че имаме голяма публика. С колко време разполагаме е въпросът. Имаме доста време, всички въпроси и колеги бяха е, много е, кратки, затова имаме време. Преместването на емигрантите е много важна тема. Надяваме се това да се случи през следващата седмица. Какво сме направили ние? Своята внимателна оценка Наистина има какво да се научи от проекта. Виждаме, че всъщност ако се работи твърде бързо или технически, след това първоначално се получава съгласие, но после тези хора се местят в други страни. Ако желаем наистина да приемем своята квота от емигранти в страната си, би трябвало да помислим и за интеграцията им, а не някой да пристигне и да си замине на другия ден. Като агенция ние се опитваме да намерим съответствието между индивидуалния профил на лицето, което трябва да бъде преместено и съответно характеристиките на приемната държава. С други думи, на първо място се проверява има ли някакви роднински връзки Аз всъщност слушах вашето заседание преди да стигнем до точката в дневния ред, но така или иначе можем да помислим и по-далеч от Дъблинския регламент. И ако се окаже, че лицето има роднини, може би е добре то да отиде в тази приемна страна. Тогава вероятността да се премести в трета страна е по-малка. Има хора, особено от Близкия изток и най-вече от Сирия, които също така са високо квалифицирани и те се вписват много добре на пазара на труда. Ето тук също, ако се намери съответствие, ще можем да бъдем сигурни, че има някаква продължителност и устойчивост. Няма да е лесно, но разбира се, ако методът проработи, ще докажем, че солидарността работи. И накрая по страница 31 разликата при признаването в случая на сирийците. Тя се прави поради множество причини. Всъщност, статистиката се води по такъв начин, че държавите членки отбелязват единствено гражданството заявено от лицето при пристигане. Ние знаем обаче, че има и други националности, ливанците, например. Обикновено те се отхвърлят, но тъй като знаят, че за сирийците има прием, понякога влизат като мними сирийци. Accepting. Държавите членки следователно прилагат политиката да приемат сирийците като група, но иначе нямат специална политика за тях. Това е разликата и ние искаме да навлезем в дълбочина в този проблем. Някои държави членки дават статут на бежанец, който е най-високия статут. Има други, които предоставят субсидиарна подкрепа или хуманитарна подкрепа, но това вече е на национално ниво. Тук следваме всъщност поредността статут на бежанец, след това субсидиарна подкрепа, след това хуманитарна. Но ако се запитаме как на практика държавите членки работят, то това също трябва да се помисли. В момента правим своя анализ. Фактите са на лице. И въпросът е защо. Много ви благодаря. Колегите също бяха прави да ви благодарят за вашата работа в ЕАСО. Наистина, всъщност, тук е важна стратегията и вашия годишен доклад се вписва в нея. Важно беше да поговорим за този механизъм за преместване на мигрантите и вашия опит – благодаря ви. Благодаря, колеги, че останахте по време на дебата. Наистина е четвъртък и то е последният работен ден преди лятото. Благодаря ви. We, we move now to the next... Uh, Сега преминаваме нататък към следващата презентация as the colleagues come to um, the front, is the presentation and exchange of views on the... Това е обмен на мнение по следните проучвания, политики, практики и данни относно непридружени непълнолетни лица в държави членки на ЕС, в Норвегия, от 2014 година от Европейската мрежа за миграцията и фондовете на ЕС за миграционните политики. Ето колегите идват отпред. Всъщност представенето на тези точки е свързано пак с нашите доклади по миграцията. Много ми е приятно да кажа добре дошъл на Берн Парусел, който е шведската точка за контакти. Той ще представи политиките, практиките и данните за непридружените малолетни в държавите на ЕС и Норвегия. Казвам добре дошъл и на Марко Интини. Всички вече сме изморени очевидно, който е от италианското звено за контакти. Имайте предвид, че 10 минути е максималното време за вашите изказвания. Така ще остане повече време след това за дискусии. Разбира се, заседанието се излъчва в интернет. Нека да започнем с уводните 10 минути и след това ще преминем към дебата. Yes, but Bernd. So Bernd, if you if you would like to start. Bernd, заповядай. Yes, uh, thank you very much. Um, yes, thank you very much, Mr. Morales, and uh, благодаря, господин Морае. Благодаря, че ни каните във вашата комисия, за да поговорим за политиките, практиките и данните относно непридружените непълнолетни лица. Това са данни на Европейската мрежа за миграция. Имам някои слайдове. Европейската мрежа за миграция обединява 27 държави членки, всички с изключение на Дания. Норвегия също участва. Целта на мрежата е да предоставя надежна, обективна и сравнима информация по миграцията и обежището. Ние работим заедно с Европейската комисия много активно, но разбира се е хубаво да можем да представим констатациите си пред други институции. Изработваме проучвания по широк кръг от теми. Също така сме автори на годишния доклад за политиките по миграцията и убежището, издаваме бюлетин, работим на ниво държави членки Европейски съюз – Следващия слайд – броя на непълнолетни, които търсят обежище в ЕС се е увеличил драматично през последните години. 2014 година броят е 24 075 непълнолетни. Разпределението е много небалансирано в Европейския съюз. Швеция е поела 29% от всички тях, Германия 18%, Италия 10, Австрия 8, Обединеното кралство 8. В някои страни, много от тях всъщност дори не кандидатстват за обежище, особено ако това е Италия или Испания. В Германия също има непридружени непълнолетни, които не започват процедура за обежище. Повечето от тях са момчета, 86% на 16-17 години, 65% от страни като Афганистан, Еритрея, Сирия, Сомалия и Гамбия. На този слайд може да видите как са разпределени непридружените непълнолетни, които търсят убежище. В Европейския съюз веднага се вижда липсата на баланс. Швеция е поела много в някои държави членки, всъщност тяхното присъствие е почти незабележимо. Защо тези непридружени мигрират? Много от тях търсят закрила, така както и възрастните, но може да има и специфични причини – има такива, които желаят да стигнат до членове на семейството вече в държавите членки. Надяват се други да получат добро образование, да намерят работа. Има и такива, които са жертви на трафика на хора. Проучването, което изработихме, изброява областите, в които са проблемите и предизвикателствата – е, вие може да видите всичко това в цялостното проучване. Оказва се, че за непридружените непълнолетни всъщност няма законови канали да влязат в ЕС, те използват незаконните. Процедурите за обежище, прием и грижи при тях са по-сложни, отколкото при възрастните. Те имат специфични нужди, често обаче няма документи за идентичност, за това се прави преценка на тяхната възраст, като тази преценка е много разнородна в различните държави. Необходимо е да им се определи законен представител или настойник и ако погледнем резултатите, виждаме, че като цяло непридружените малолетни получават по-голяма закрила, отколкото възрастните, които търсят обежище, но въпреки това много от тях се оказват в неуредено положение, което е и много опасно. Има и такива, които след това бягат от приемните семейства. Интересно е да се запитаме защо се случва това. Например, те го правят, за да не ги изпратят съгласно Дъблинския регламент в друга държава членка или те самите искат да стигнат до друга държава членка. След това, когато навършат 18 години, има проблем, защото закрилата за непълнолетен вече не може да се прилага. Проследяването на семейството също е нещо трудно, но трябва да се извърши. Тук има изискване за това. Някои държави и членки използват задържане и принудително връщане на непридружените непълнолетни, и други не го правят. Тъй като аз представлявам Швеция в Европейската мрежа за миграция, мога да покажа какви са данните там. Виждате много големия брой и увеличението тази година. Всъщност миналата седмица започна механизма за разпределение на тези непридружени непълнолетни между всички общини, дори при липса на предварително споразумение. Това е мярка по спешност, точно защото бройката им се увеличава драматично. Всъщност вече една четвърт от всички търсещи убежище са непридружени непълнолетни. И накрая, в заключение, мога да кажа, че броят на непридружените непълнолетни ще продължи да нараства. Политиките трябва да се подобрят, да има хармонизация и обмен на добри практики. Може би е хубаво да се помисли за по-интензивно презаселване в Европейския съюз, като при тези програми се запазят и места за децата, загубили родителите си. С други думи, стратегическо презаселване. И накрая, нека отбележа, че и ние в Швеция понякога виждаме тези непридружени малолетни като тежест за социалната система, но не забравяйте, че има огромно застаряване в Европа, докато тези млади хора пристигат при нас след едно опасно пътуване, имат огромен потенциал и би трябвало на тях да се гледа като инвестиция в бъдещето. Thank you very much. Um... Благодаря. И сега ще преминем към следващата презентация. Eh, Благодаря, господин председател. Благодаря, че ме каните. Ще говоря италиански, така ще е по-бързичко. Извинявам се предварително, ако говоря твърде бързо. Името ми е Марко Акоринти. Аз работя в Националния изследователски институт на Италия и мога да представя положението там. Направихме това европейско сравнително проучване на настойничеството в Европейския съюз. Моята задача беше да видя какви са сходствата в Европа. Оказва се, че има три такива. Обичайната практика е да се определи законен представител или настойник. На второ място виждаме, че Настойничеството се разбира по различен начин в държавите членки. За някой от тях има и конкретна специфика при чуждестранните непълнолетни, които имат нужда от международна закрила. На трето място правителствената агенция, която отговаря за непълнолетните, е винаги национална. Има както казах, някои сходства и различия между държавите членки. На първо място обработката на документите. Всички държави членки имат своята законова система за това. Настойникът отговаря за защита на най-добрите интереси на непълнолетното лице. Видяхме обаче, че въпреки това има доста празнини при сътрудничеството между националните агенции, които отговарят за непълнолетните. Това обикновено засяга най-вече ролята на координатора на социалните услуги. Както каза и директорът на ЕАСО, Европейският съюз – прилага нормите за международна съкрила при непридружените непълнолетни. Това показва и проучването от 2014 година за зачитането на основните права. Но това са ръководните насоки при работата с непълнолетните. Нека се спра на Италия. Използвал съм някои изображения, за да разберете по-добре емоционалната страна на проблема. Италия, разбира се, е много красива страна и съгласно нашето законодателство до 18 годишна възраст детето е непълнолетно. Ако няма родители, отговорността се поема от държавата. Съдията определя настойник. При чуждестранните непълнолетни това е често кмета от населеното място, където е прието детето. Ето тук виждате, че животът може да бъде много красив, но какво се случва, например, в град като Рим, когато в 3 часа сутринта се оказва, че кмета трябва да поеме грижата, при него идват 16, 6 е, извинете, социални работника. Необходимо е да се разчита на добрите практики. Друг въпрос е обаче какво става, когато непълнолетния навърши 18 години. Кои са вече настойниците? Това не може да са държавни служители, това трябва да са частни лица, които да поемат грижата от името на кмета. Възниква въпроса и за ролята на приемните центрове, които се грижат за децата до 18 годишна възраст. Виждаме през последните години колко се е увеличила бройката. Това са все непридружавани непълнолетни в Италия. И ето тук виждате последния ми слайд. Ясно е, че има някои недостатъци, що се отнася до грижата, която се оказва, ролята на кмета и гаранциите за най-добрия интерес. Благодаря. Много интересна презентация. Ето още една инжекция, типично в италиански стил. Накрая видяхме и вашата снимка. Много благодаря, благодаря, че си спазихте времето. И веднага ще дам думата на Лора, което ще говори по бюджетната страна. Но не знам всъщност колко от членовете на комисията ще останат, ако преминем към вашата презентация, ще помоля колегите все пак да изслушат Лора и след това да зададат въпросите си, ако нямат нищо против, за да имаме поне минималната бройка присъстващи членове. Лора, 10 минути. And then we'll take the questions. Thank you, colleagues. След това ще чуем въпросите. Благодаря, колеги. Добро утро на всички. Казвам се Лаура Торера, главен консултант на BBA Европа, консултантска фирма в европейска политика. Поръчно ни бе поручване в рамките на дейността на Комисията по бюджетен контрол. Радваме се, че можем да го представим и тук. Проучването е за европейските фондове за миграционна политика и за най-добрата практика за бъдеще. Говорим за целите, методологията и обхвата на проучването, на ефективността на фонда за миграцията. Споменаваме европейски агенции, които занимават с миграция и накрая се занимаваме с заключенията и препоръките. Целта на проучването е съвсем накратко. Тя е преглед на европейските средства и агенции, работещи в областта на миграция занимаваме се с системите за управление и контрол при приложението на фонда. Един от въпросите беше имало ли е погрешно използване на средствата. Говорим и за дизайна на моделите, за контрол и приложение на фондовете. Използваме 7 държави членки – за да съберем информация за добрата практика там, а и за лоша практика, ако има такава. И правим препоръки за постигане на повече прозрачност в приложението на фонда. Методологията се основава на критерии като ефективност. Това проучване е трябваше да бъде проведено в рамките на два месеца, за това се основава на документи. Програмата Solid приключва сега, т.е. приключи в края на юни и за нея няма много информация. Интегрираме проучванията си с интервюта на високо равнище в Генералната дирекция външ... вътрешни работи. Имаме и примери по отделни случаи. Няма да навлизам в повече подробности за европейската политика в областта на миграцията, тъй като вие я познавате по-добре и от мен. Ще говоря обаче за общата програма за управление в областта на миграцията 2007-2014 за основана на 4 финансови инструмента, свързани с четирите изменения, измерения на миграцията. Външни граници, беженци, интеграция на, на граждани на трети страни и връщане. Има четири фонда, по един за всяка една от тези области. анализирахме и фонда за обежище, миграция и интеграция, чието приложение започна наскоро, защото е до 2020 година за новия период, но все пак нашата цел беше да проверим до каква степен се реагира на потребностите, очертани в предходния финансов период. България, Франция, Гърция, Испания, Италия и Великобритания са страните, които анализирахме. Сега да говорим за различните политики в областта на миграцията в Европейския съюз. контрол на границите, интеграция, връщане, холистичен подход – това е пътя. И мисля, че тази сутрин точно за него говорихте. Инструментите са Frontex и АСА, програмата Solid, АМИФ, АСФ и последните развития е, са свързани с плана за от 10 точки за незабавни действия в Средиземно море, както и нов дневен ред в областта на миграцията, която има за цел да намали нередовната миграция, да има повече сътрудничество между европейските агенции, приложение на обща европейска система за обежище и подготовката на нови е, правни инструменти, свързани с миграцията. Основното тема на нашия анализ е програмата SOLID. Както казах, тя използва 4 инструмента за периода 2007-2013 година. За нея са заделени 4 милиарда евро и анализът е доста труден, тъй като финансовите инструменти, на които се основава програмата, участват в различни проекти. Те са малки по размер в сравнение с средствата заделени за иммиграция и интеграция на национално равнище. Например, само 1% от средствата заделени в Дания, само 2% заделени във Франция, от средствата заделени във Франция, така че е доста трудно да се оцени въздействието им по-отделно, но все пак има положителни резултати увеличен национален капацитет за управление на границите, подобрена система за приемане и обежище. Е, това е, е случая в Гърция. И именно заради насоките на Европейския съюз и интеграцията на фонда за бежанците има и курсове за обучение по езици, по фонда за интеграция и е, на места иновативни подходи по отношение на връщането и презаселването. Има и критика, и отрицателни аспекти. Твърде много средства се използват за управлението а, и твърде малко за системата за обежища в Италия и в Гърция. Средствата не винаги се разпределят съгласно потребностите на страната действителност, по-често се разпределят там, където в миналото е имало повече опит в прилагането им. И в първите три години на приложение на проектите не се виждат достатъчно иновации. Като цяло ефективността е добра, 90% капацитет за освояване. Не сме намерили твърде много случаи на проблеми с използването на средства. Има някои нередности, свързани с недоразбиране на средствата за допустимост. Но, за съжаление, в Италия и в България има някои злопотреби с част от средствата. Е, и Сметната палата, както и доклада на национално равнище, в който се изисква самооценка, показват че контролът все още е, има на къде да се подобри. За Frontex и Аз може да се каже, че се довели до положителни резултати, но е трудно да се каже дали допринасят за холистичен подход към миграцията. Ресурсите на Frontex и Азо са ограничени. Чухме за проблемите на Азо с ресурсите. Един от въпросите е свързан с това до каква степен тези агенции помагат за предотвратяването на нередовната миграция и трябва да се каже, че те играят някаква роля в тази дейност. Начина по който се прилага системата е по-успешен във Франция и Великобритания, защото там се създаде специален орган за управление на средствата. Там, където има погрешно използване на средствата, е това е свързано и с участието на неправителствени организации. Те са важни за приложението на фондовете, но също времено по някой път се случва да са включени прекалено много действащи лица и подизпълнители, което може да доведе до погрешно насочване на средствата. Заключение. Стигнахме до извода, че за да се подобри ефективността на фондовете, те трябва да бъдат съсредоточени върху конкретни иновационни проекти. Разпределението трябва да е, както казах, възоснова на анализ на риска и оценка на потребностите, защото иначе не се насърчава споделянето на тъжеста и трябва да се използва принципа на пропорционалност но той не винаги отговаря на потребностите в спешни ситуации. Ролите на агенциите. Го обсъждахме ги много. Трябва да се има предвид какво е възможно в краткосрочен план, но, например, има възможност да се кандидатства за програми по фондовете за увеличаване на ресурсите. Говори се за повече интеграция между двете агенции и дългосрочен план, евентуално анализ и възможно сливане на двете агенции. Съвсем накратко, приложението е, може да бъде подобрено с гарантиране на с осигуряване на независими проверки и проверка на а, правомерността на подбраните проекти, проверки на неправителствените организации, а, да се проверяват подизпълнителите, и да се използва система за ам, сертификация, а, свързана с а, мерки срещу корупцията. Важно е кои са и органите за приложението на средствата. Благодаря. Thank you very much, um, Laura. And um, I'm going to go straight to colleagues for their questions and all. Благодаря много. Ще преминем към въпросите на колегите. Благодаря за тези три ефективни презентации. Започваме с господин Хал. Uh, Два въпроса за господин Парусел, господин председател. Както казахте, в Швеция се получава близо една трета се приемат близо една трета от всички не съпъствани а, а, младежи, а, непълнолетни в Европейския съюз. Доста странно е това, като се им предвид, че това е една малка северна страна, доста далече от Средиземно море и други точки на влизане в Европейския съюз. Има ли нещо в шведските процедури и други условия там, които правят Швеция а, твърде привлекателна за не придружаваните непълнолетни лица, търсещи обежище. Казахте, че е, не придружаваните малолетни деца не са финансова тежест, а инвестиция за бъдеще. Какво означава това, че Швеция не се безпокои от дисбаланса който споменахте и че трябва по-скоро да е доволна от ситуацията. Благодаря. Госпожа Киенге. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря за направените изявления, за предоставената информация. Трябва да работим за обмен на добра практика. Това ще ни помогне да подобрим системата. И да включим в нея добри практики. По отношение на непригрежаваните непълнолетни лица, те не винаги се приемат за иммигранти в държавите членки, да отиват в центрове за приемане, разбира се, но много често всъщност се третират като а, по същия начин като а, гражданите на същата страна. В Италия се променя закона в областта на политиката за приемане на непълнолетни лица, за да се да, да, даде статут на иммигранти. Какво смятате за това? Друг въпрос за 18-те години. След като ста, навършат 18 години, тези непълнолетни лица спират да получават каквато и да било подкрепа, няма много организации, които да им помагат и ако искаме да се спре трафика на хора, е, трябва да се зададат някои въпроси. Например, има ли как да се прихващат малолетни преди те да избегнат контрола и да станат новите роби на пазара на труда, е, извършващи принудителен труд, робски труд, ставащи жертва на сексуални злопотреби, на трафик на органи дори. И още нещо. Центровете за прием. По някой път и там има нередовност, корупция и лошо използване на средствата. Това често се дължи на огромния размер на тези центрове. Може би е много по-добре те да са по-малки, за да може по-ефективно да се следи всичко, което се случва там, за да може средствата да се управляват по-добре. Трябва също така да вземе предвид и е, попечителите. Благодаря, Барбара. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на ораторите. Те ни дадоха, направиха ясни изявления и е, в казаното от тях има повод за притеснение. Една от нещата бе спомената от доктор Парусел, а именно изчезването на непридружавани непълнолетни лица. Продължавам думите на колегата, която се изказа преди мен. Какво става с тези деца? Защо изчезват? Как изчезват? Как се озовават а, а, експлуатирани на пазара на труда? Колко от, от тях а, стават жертви на трафик на органи? Това е ужасяващо. Още един въпрос. До каква степен това е резултат на бавните процедури по системата от Дъблин? Тази сутрин говорихме за презаселването на семействата. Говорихме за разширените семейства? Може ли да има увеличение, да се вземат предвид приятели на семействата? А много често това са непълнолетни деца, пристигнали тук, защото са загубили и семействата си. Трябва да... Затова е много трудно да се възползват от системата от Дъблин. Сега да спомена хората, които са загинали в Средиземно море. Има хора, които се опитват да пресекат Средиземно море. Проблемът не е толкова на, на атакуването на каналджиите, на трафикантите, а как да се намери страна, която да приема тези хора възможно най-бързо. Благодаря на доктор Коринти за описанието на италианската ситуация. 350 непълнолетни лица, 16 социални работници, споменахте ви, голяма част от тях изчезват. Италианците говорят по някой път за красотата на Италия, а, обаче имайте предвид, да да разбирате, за, за нас това е иронично. Благодаря, Барбара. Госпожа Извинете, Сесилия Викстрам. Thank you, Chair. And I would like to, to... Благодаря, господин председател. Благодаря и на тримата оратори за презентациите. Съжалявам, че отсъствах докато моят сънародник е, от Швеция говори, но аз съм така или иначе, аз съм докладчик е, по измененията е, в Дъблин и точно по този пункт непридружените непълнолетни. Нашата работа почива върху едно решение на съда и всъщност трите институции, парламента, комисията и съвета, сме се ангажирали заедно с една съвместна декларация да хармонизираме, да нагодим регламента към решението на съда. Тоест да няма вече ненужно прехвърляне на акомпанирани, не, придружени непълнолетни между държавите членки. Тези непълнолетни не смеят да подадат е, молба в някоя държава членка, тъй като ги е страх, че ще ги върнат и предпочитат да останат така. Няма достатъчно данни за непридружени непълнолетни, които така или иначе не искат убежище. Защото ако задействат е, те биха започнали процедура за убежище в държава, в която се чувстват безопасни. И ако се гарантира такава безопасност, това наистина ще направи Европа по-сигурно място и за тях, пък и за държавите членки. Те ще се минат по съответната процедура. Мисля си, дали бихте могли да кажете нещо повече относно възрастовите групи? Възрастта Прилагате ли някакъв тест или просто по думите на лицето вземате за възрастта му определите, според е, това, което той ви каза. Искате ли някакви документи срещу това? Имате ли добри практики от държавите членки в това отношение? И на колегата ми Ахов. Много се гордея с доктор Парусел, който всъщност дръзва да каже истината. Ние се гордеем в моята страна, че имаме възможност да предоставим много възможности на непридружени на малолетни, непълнолетни, които пристигат на нашата граница. Едно е ясно. Демографията, демографската ситуация на Швеция е доста тревожна. Доколкото разбирам, в Финландия нещата стоят още по-зле. И може би това са децата днес, които ще доведат, е, ще донесат растеж и просперитет на моята страна, пък и в бъдеще, ако разбира се, такива квоти се разпределят съответно. Госпожа Винберг. Благодаря, господин председател. Благодаря за много интересните презентации. Аз съм шведка ще ви кажа няколко думи за положението в Швеция. Миналата година 7 7049 непридружени непълнолетни имахме. Тези година, година започна с очакване ни 8000, а вече се качиха на 10 000. В момента цифрата е 12 000. Очакваме 12 000. И не знам къде е-, е, не му се вижда краят. Е, мисля, че това е национален въпрос. Не смятам, че Европейски съюз трябва да се намеса. Всяка държава членка решава колко ще поеме. Според мен Швеция обаче прие твърде много. Нашето е, възрастно население е настанено и живее в по, е, при по-лоши условия, колкото пристигащите на придружени непълнолетни. Защо се обърнаха така нещата? Моят анализ е, че в Швеция ние много рядко провеждаме възрастов тест върху тези не придружени на малолетни. Ние допускаме, че те са 18 години и толкова. Други държави, Дания и другаде, провеждат този възрастов тест. И често тези хора се оказват по-възрасти, отколкото твърдат след като нямаме такъв тест в Швеция, всички се струпват е, при нас. Бях в Сицилия в, една, в един лагер, където се приемаха не придружени млади мъже. Говорих с тях и установих, че всички те искаха да дойдат в Швеция. Готови са да рискуват живота си, да минат през земно море, за да стигнат до Швеция, където ги чака светло бъдеще. Наистина това е страхотно привлекателен фактор след като хората са готови на всички рискове, за да се доберат до там. Сега говорим за препоръки, за проверка на възрастта или насоки. Какво точно имате предвид? Дали ще, ще излезете с препоръка или изпълнявате някаква препоръка? И второ, 86% от идващите са момчета и мъже. Къде са момичетата? Какво се е случило с е, момичетата? Така, ще ви помоля да отговорите на въпросите. Ще започнем с Бернт, защото в е, преводачите са на разположение до, до 12.30, така че, съжаление, имате само по 3 до 5 минути имате. Благодаря. Да, всички въпроси са много уместни. Надявам се да мога да отговоря на всички. За да, се, баланс, да има балансирана картина, аз не говорих само за Швеция, казвайки това. Ние трябва да, че трябва да разглеждаме непридружаваните непълнолетни като инвестиции в бъдеще, не само като товар. Но в европейската миграционна мрежа има, според нея има страни, които няма търсещи убежище, няма млад, непридружени непълнолетните. Жицни казват, да, ние сме готови да приемем такива, за да компенсираме застаряващото население и е, заминаващите, напускащите с тези страни. Тоест, в такива, в такива страни те гледат на тези категория търсещи убежище като на потенциал, възможност. Когато говорим за Швеция, Разбира се, не, не, не винаги се радваме на тези непридружени непълнолетни. Знаем, че е сериозен проблем и за общините, много работа е нужно и усилия да, се, да им се предостави подходящо настаняване и условие на живот. Някои общини са много против това, те просто не искат да приемат такива младежи, пък и тяхното разпределение в рамките на Швеция е доста небалансирано. Проблемът е не само в европейски план, но и в Швеция. Разбира се, мъчим се да решим проблема, но не мога да кажа, че е лесно. И големия въпрос е защо хората избират Швеция, а не други страни, защото те често са подвеждани от е, контрабандисти, които ги съветват къде да отидат и препоръчват Швеция, защото има щедра политика по отношение си ще убежище, защото ние сме на общество с много добро отношение към децата, което полага особени грижи за децата и ето защо множеството избират Швеция. Аз не си давам, не, не знае дали има някакви грешки или пропуски в процедурата по търсене на обежище, които, от които се възползват хората пряко и затова избират Швеция. Просто защото не умеем да, да сме разгледен двор, така да се каже. Не е така. По обективно погледнато от европейска гледна точка, Бих казал, че не е очевидно, че всички непридружени непълнолетни избират Швеция. Например, повече шансове за намиране на работа имат в други страни. Ние в е, Швеция, безработицата е от, относително висока за нашите граждани, за младежите в Швеция. В Германия именно се обсъжда въпроса тези непредложени непълнолетни да се превърнат в е, е, средство за борба с недостига на работна ръка. Насочват такива младежи към стажове, чирачество в производството, т.е. търсят се начини да ги се влеят тези хора в пазара на труда. В други страни може би има дори по-добра перспектива, но така че, от, така погледнато в, от европейска гледна точка, за мен не е очевидно защо избират Швеция. Когато не е придружено непълнолетно е лице автоматично получава право на защита, ако е под 18 години, Тази защита отпада, когато лицето навърши 18 години. Навършването на 18 години става проблем за тези лица, които не са подали молба за обежище. Те имат един такъв временен статут, толерираш ги там поради това, че са непълнолетни и проблема се явява, когато станат на 18. Госпожа Пинели спомена въпроса с е, бягане, избягване от е, правосъдие, из, из... нямаме статистика за това, но знаем, че в някои държави членки те бягат е, просто защото търсят, отиват в друга държава членка. В Швеция могат да изчезнат, да избягат от приемните центрове, просто защото не, не, не биха искали да бъдат прехвърлени в друга държава човека. Разбира се, може това да е, се дължи на някаква престъпна на деяние, на участие в трафик, в някаква мрежа, но се боя, че нямаме статистика. Имаме изолирани примери в доклада, но нямаме статистика. Преценка на възрастта. Аз не съм експерт по въпроса, но не е вярно, че не правим това в Швеция. Напротив, когато се усъмним в възрастта на младеж, който търси убежище, ние и го третираме като възрастен, тогава лицето може да поиска проверка на възрастта, за да докаже, че не е придружен непълнолетен. Но държавите членки прилагат най-различна техника. Повечето държави членки използват е, медицински, е, ренген, нови е, на снимка на ключицата или на китката – Последното. Като пример на добри практики споменахме едно, един медицински тест за проверка на възрастта, но като медицински метод той е сложен. За мен най-пълната и точна процедура е най-добрата практика. Ако социален работник е, разговаря за детето и заяви това е непълнолетен, този е непълнолетен, този е непълнолетен. Дали преводачите биха останали, пита председателя още няколко минути след 12.30. Allora, cercherò di essere anch'io telegrafico anche perché eh, eh, vorrei rimandarvi direttamente. И аз ще се опитам да бъда кратък ще ви препратя веднага към проучването. Имаме обобщен вариант на проучването. Имаме и пълния текст, който може да свалите от нашия вебсайт. Моя, шведски колега и, и, и аз, като научни работници, като изследователи, сме наясно с е, явлението, Знаем, че миграцията е много сложен за управление процес, но сега ще спра на няколко конкретни въпроса, които бяха поставени. В нашата организация ние възложихме ново проучване по контрабандата, където чужде, чуждестранни, непридружени, непълнолетни се разглеждат като елемент от една по-широка картина – в италианския случай аз дори съм се притеснявам повече, отколкото това, което смущава другите. 100 хиляди е, непълнолетни напускат Марокко, от тях е, повечето са момчета, не знае какво става с момичетата. Идентифицирането е един от начините да бъдат направени, да се проследи происхода на тези непълнолетни, да се види какви са те, откъде идват. И тук е въпросът, е проблемът международната общност да предостави подпомагане за тези младежи. На въпроса на госпожа Кенди. Това, което осложнява нещата е спешния момент, защото ако не са не, няма този елемент на неотложност, на спешност, могат да се, може да се прилага индивидуалния подход, е, което е по-резултатно. Става дума след е, непосредствения прием. Иначе намесата е доста разпокъсана и не можем да гарантираме най-добрия интерес на детето. Действителния е интерес на детето. Благодаря, ще спра до тук. Лора. Съвсем накратко да отговоря на вашия въпрос за центъра за приемния център. Европейския фонд се използва и в Италия за подобряване на условията в е, приемните, приемния център. Проверките се правят на място когато започва да се прилага този фонд, все още нещата бяха нови, но междувременно ударението върху уязвимите групи, включително не придружените непълнолетни. Разбира се, нещата зависят до голяма степен и от държавата членка и дали е малка или голяма държава членка, но Европейската комисия определено контролира това. Um, Благодаря много. Тъй като колегите бяха достатъчно кратки в отговорите, една минута за комисията. Само една минута от комисията. Да, една минута. Това проучване беше представено в е, Комисията за бюджетен контрол. Чухме от тях някои бележки. Проучването не е финализирано. Бяха е, изтъкнати някои е, грешки, неточности, което е нормално при този широк обхват и кратки срокове. Това е обзор на всички фондове, нови, стари. Разбирам, че Лаура днес след обе ще се срещне с моите колеги, за да набележат едно-две неща. Някои примери на неточност. Например, една от препоръките гласи, че агенцията може да подава заявка за фондове за средства, но по финансовия регламент това е забранено. Така че такива древни неща трябва да се доизчистят, след което вече проучването ще отразява, по, ще отразява по-точно действителното положение. Um, Благодаря ви за времето, което отделихте, за много интересните и смислени презентации и хубавата дискусия, която те провокираха. Наистина, темата е много важна, дискусиите са много важни, контекстът беше чудесен. Благодаря на депутатите, тези, които останаха в четвъртък, за да обсъждаме тези важни въпроси. Както ви казах, това се предава, тези дискусии се предават по интернет, така че имате голяма публика. Приятен обяд, да се надяваме, че някои ще се появят след обед. Благодаря. Тези, които не, няма да присъстват след обед, е, хубава вакансия им желая